Уважаеми колеги, дами и господа, започваме втората част на нашето заседание. Втората част тази сутрин ще продължим до 11.30, когато ще продължим с координаторите. Първата точка от дневния ред е е размяна на мнение с Виле Итала. Той е ръководител на Европейската сметна палата и отговаря за институционалните връзки на Европейската сметна палата. За нас това е много важен въпрос. Колеги, господин Итала ще ни разкаже за сътрудничеството между парламента и Сметната палата и за начина по който могат да се засилят и укрепят функциите на изпълнителните, изпълнителните правомощия на Европейския съюз. Вие знаете, понякога се стремим към по-добро е, законодателство, което означава в някои случаи по-малко е, законодателство, по-упростено законодателство. Ние искаме да усилим нашия контрол, нашия надзор е, върху изпълнението на законодателството. Освен това, господин Итала ще говори за програмата 2016 година на Сметната палата и за инициативите, които подема Сметната палата. Колеги, искам да ви напомня, че специалните доклади оточняват одитите на изпълнението и одитите на съответствието по определени теми, например сигурност на енергийните доставки и отделянето, оттеглянето от атомната енергия и сигурността на функциониращите атомни централи. Важно в този аспект е начинът, по който се използват средстви, средствата на Европейския съюз. Използването разходването на средствата. Това е ключовата тема тук. А също така това е важно и за Европейския парламент. И така днес ще разменим мнение за работата на Сметната палата и колегите ще имат възможност да направят предложения за акценти в работната програма на Сметната палата. Очакваме от господин Итала той да приеме нашите предложения. А сега, господин Итала, имате думата за встъпителни бележки. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати. Много съм радостен, че мога да бъда тук сред вас. За мен това е първият път, когато говоря от името на Сметната палата. Ще направя кратко въведение, след което с интерес ще чуя вашите идеи и вашите въпроси и ще се опитам да им отговоря. Най-напред искам да се спра на факта, че Сметната палата е независима и външна обидна институция. Ние не сме част от вътрешния контрол на комисията, нито пък сме част от друга институция. Един от нашите мандати според договорите е да помагаме на парламента, когато той упражнява своите правомощия за контрол при прилагането на изпълнението на европейския бюджет. Колкото по-добре се справяме с тази задача, толкова по-добре може да осигурим демократичната отчетност на Европейския съюз. Две от нашите дългосрочни приорите имат за цел да изпълнят именно тази задача и това предизвикателство. Най-напред ние искаме да подобрим отчетността на Европейския съюз, а именно елемента на изпълнение – и втората, вторият приоритет е да подобрим сътрудничеството с нашите партньори, за да максимираме въздействието на отчетния процес в Европейския съюз. Конкретно какво означава това? Искаме да и нашата цел е да помагаме на парламента чрез навременно изработени продукти – но и най-добрите продукти не винаги са достатъчни, ако не се използват тези продукти от политиците. Подобряването на отчетността зависи от действията на, нашите, на, на, на, на заинтересованите страни, а именно от действията на парламента. За да подобрим сътрудничеството с заинтересованите страни, ние започнахме именно с подобряването на използването на нашите одитни продукти. А кои са те? Това са най-напред годишния доклад, който се публикува в началото на ноември. Освен това, аудитираме сметките на около 50 европейски агенции и други органи. Това са задачи, които са залегнали в договорите и те поемат половината от нашите ресурси. Но аз днес ще говоря по-скоро за специалните доклади. доклади. Е, името на тези доклади не говори много и колеги предложиха да, да променим това име и да назовем тези доклади доклади по изпълнението. Тези доклади оценяват економичността, ефективността и е, ефективността на изпълнението на програмите на Европейския съюз. Това са доклади, върху които ще се съсредоточим и за които ще отделим повече ресурси от сега нататък. А на следващо място ние се съсредоточаваме върху сътрудничеството с нашите партньори и тук имаме предвид подобряване на сътрудничеството с парламента най-напред, когато планираме нашите приоритети и задачи за следващата година, ние ще искаме мнението на парламента. И е, сътрудничеството е важно също, когато публикуваме одитните доклади. Председателят помни, че в началото, когато започнахме този процес, е, нашият председател присъства на заседанието на ръководителите на е, комисии. Това беше много важно, защото по време на това заседание и след него, а, след 9 юни, именно ние получихме много интересни идеи за бъдещи одити. Сега ние приключваме нашата работна програма за 2016 година и в момента сме изработили списъка на нашите приоритети. В следващите седмици Сметната палата, както казах, ще приключи своята работна програма за 2016 година и програмата ще бъде разпратена на всички комисии в парламента. Както знаете, ние винаги представяме специалните доклади в Комисията по бюджетен доклад, контрол, конт но нашата стратегия за подобряване на сътрудничеството с заинтересованите страни включва и представяне на тези доклади в специализираните комисии. Е, така разширяваме публиката за нашите доклади и това по принцип е, смятаме, че е важно подобрение. Но според мен е, основното предимство се състои в това, че е, специализираните комисии могат да използват нашите препоръки и резултатите, е, когато изработват нови законодателни актове или преосмислят стари такива. Важно е тези доклади да бъдат използвани изцяло. Преди парламентът отговаряше на, на годишния доклад и на специалните доклади, е чрез процедурата на освобождаване от отговорност. Но времената се промениха, публичните средства трябва да бъдат контролирани по-добре и парламентът играе тук голяма роля. И така аз се надявам, че този парламент ще използва нашите специални доклади в рамките на своята законодателна и бюджетна дейност. Господин председател, почитаеми депутати, ние се опитваме да изработваме, да, да постигаме резултати, които лесно могат да се използват от вас. И тук искам да се спре на три аспекти. Е, на три аспекта. Ние искаме да разберем от вас на какво да се, върху какво да се съсредоточим, какви и кога кога да представяме нашите наблюдения и как по най-добър начин да, ги, да съобщаваме резултатите на парламента. Господин председател, искам да благодаря още веднъж за възможността да говоря пред вас. С удоволствие ще чуя вашите коментари, предложения и ще отговоря на въпросите. Благодаря ви, господин Итала. Три въпроса върху какво се фокусирате, представянето на резултатите и бихте ли повторили кой беше третия въпрос? Е, как по най-добър начин да комуникираме. Good. Добре, уважаеми колеги, нека да започнем разискванията. Кой би искал да е пръв? Госпожа Вирконен. Благодаря, господин председател. Господин Итала, вие казахте, че трябва да се помисли как да комуникираме. Мисля, че сега направихме добро начало, като дойдохте тук да се срещнете с нас и можем да чуем директно от вас вашите идеи, както и вие да чуеше, чуете нашите очаквания от Сметната палата. Бихме искали да разберем малко повече какви са плановете ви за работната ви програма за 2016, какъв ще бъде акцента. Има ли някои области, които са в ресора на нашата комисия? в областта, да речем, на енергия, енергетиката, научните изследвания, индустрията. Би било интересно също да чуем нещо повече. Когато констатирате, че има проблем, какви обикновено са причините за тях, защото не са ясни правилата, например, има някакви проблеми с законодателството. Въобще, каква е причината според вас? Има ли определени държави членки, е, както и определени сектори, в които сте установили, че има повече е, проблеми? Господин Борели. Благодаря ви, господин председателю. Ние високо оценяваме дейността на вашата институция. Считаме, че това, което върши Европейската сметна палата е нещо изключително важно. Тя се бори срещу разхищаване, разхищаването на обществени средства и това е част от нашето политическо ДНК. За това е важно да се укрепи независимостта на вашата институция, но по същество, въпреки че парламентът започна мандата си преди година и половина, има някои инициативи, например засилване на наблюдението върху това, което беше свършено от комисията на Барозо, също и дейността на някои агенции, където сте констатирали структурни проблеми, включително конфликт на интереси. Освен това, анализирахме е, ефективността на използването на европейски фондове. Европейски парламент се надява, че ще се засилят одитите, защото това е в интерес на Европейския съюз и неговите граждани. Ние имаме да играем своята конкретна роля в структурата на Европейския съюз и нашето участие е изключително важно, за да се създаде една култура на контрол в европейските институции. Ние ще подкрепяме всички ваши инициативи в тази област. Председателят, искам да ви напомня нещо много важно. Господин Итала преди малко спомена, че обикновено той участва в заседания с съвета на председателите на парламентарни комисии. Преди две седмици той участва в такава среща. Но сега а, той желая да се срещне с отделните парламентарни комисии, които са по-важни от гледна точка на аудиторската дейност. Може би не всички парламентарни комисии имат същата тежест в това отношение. И затова аз поканя господин Итала, за да започнем тези срещи. Има ли други желаящи да се изкажат? Защото аз също имам въпроси към вас, господин Итала. Първо, за нас е интересно, кои са най-често срещаните грешки при изразходването на средства, от европейските фондове. В докладите за изпълнението е особено важно да се обърне внимание на тези грешки. И друг въпрос – проблем с Хоризонт 2020 и Козме. Комисията започна подготовка за средносрочен преглед и ние искаме да сме подготвени за този момент, за този средносрочен преглед на Хоризонт 2020 и Козме, защото това е в нашия ресор и ние трябва да дадем своето становище по доклада на комисията. Към настоящия момент бихте ли могли да ни дадете някаква предварителна информация сега, а не в последствие? Мисля, че е достатъчно да поставя тези два въпроса от моя страна. Има ли други желащи от залата? Не. Господин Итала, имате думата. Благодаря, господин председателю. Благодаря ви за направените коментари, за поставените въпроси. Ще започна с вашите въпроси. Първо, относно Козме и Хоризонт 2020. Бих искал да подчертая, че всички парламентарни комисии могат да се обърнат към нас за становище по въпроси, свързани с законодателството, както правите вие сега, говорейки за средносрочния преглед по тези две програми. И аз бих ви насърчил, ако смятате, че можем да допринесем нещо повече, да ни поставите подобни въпроси защото за нас не е достатъчно просто да се свършим работата и да не знаем дали това, което сме свършили, е полезно за вас или не. По-добре да имаме обратна информация. Относно тези две програми, Хоризонт 2020 и Козме, ние все още не сме извършили одит на тяхното изпълнение, тъй като те се намират на много ранен етап от изпълнението си и няма много какво да ни безпокои по тях все още. През октомври 2012 ни излязохме с становище по предложението на комисията за Хоризонт 2020 по искане на съвета. Разбира се, това малко е устаряло. В годишния ни доклад 2014, който ще бъде публикуван в края на ноември. Ние ще обърнем внимание как са отразени целите на Хоризонт 2020 в кохезионните програми на държавите членки. Освен това, в този доклад за 2014 ще подчертаем и някои аспекти, свързани с изпълнението на Хоризонт 2020. Това предстои следващия месец. Освен това, годишният доклад за 2015 ще се публикува през 2016 година и в него ще видим по какъв начин е осъществена средносрочния преглед е, от Европейската комисия, най-вече по е, хоризонт 2020 с акцент върху резултатите. Беше поставен също въпрос какви грешки констатираме. Те са от най-различен характер. Обикновено те се посочват в годишния доклад, но те са свързани с допустими разходи в заявките за извършване на плащания и за възстановяване на разходи. Това е типична грешка. Другото е за допустими проекти и бенефициенти, като новаторски подход и подкрепа за неиновативни проекти. Това е друга грешка. А особено за големите компании защото обикновено те не трябва да бъдат подкрепени по този начин. И третите грешки са свързани с държавните поръчки а, и най-често се отнася до промяна в договорите в последствие. В специализираните ни доклади ние обръщаме внимание също и по програми, които дават добавена стойност за Европейския съюз и дали ефикасно са изразходвани средствата по тях. Ние решихме да провеждаме подобни дискусии с парламента, най-вече с съвета на председателите на комисии, за да можем да набележим въпроси, по които трябва да се осъществят одите. Следва да се има предвид, че ние не разполагаме с прекомерно много ресурси, затова трябва да направим внимателен подбор на това, което трябва да бъде обект на одита. Ние използваме международните стандарти в областта на одита. Сега ще осъществим одит, свързан с беженците. Дискусията за това как можем да помогнем най-добре на парламента е важен за нас, важна за нас. Доста често добрата информация, препоръките за специализираните комисии Най-добър формат за това са подобни срещи в специализираните комисии. Какви са предстоящите доклади? В края на годината и началото на следващата година, вие споменахте вече за това, ще има доклада за подобряване на енергийните доставки, като се развие вътрешният енергиен пазар. И сигурно ще проявите сериозен интерес към този въпрос. Освен това, през януари 2016 ще излезе доклад използването на информационните на Европейския институт за иновации и технологии за реализирането на новаторски проекти в Европейския съюз. През юни 2016 ще има друг доклад за комисията. Не зная дали ви интересува или не, ще има и доклад за политиката в областта на въздушния транспорт Европейския съюз. Също и за товарните ЖП превози. Те са по-скоро от ресора на Комисията по транспорта. Но възприемете някои от тези специализирани доклади тук, това би било добър резултат от днесната ни среща. но мисля, че е най-добре да има два, максимум три специализирани а, доклада на година. Председателят, благодаря ви. Имам допълнителен въпрос. Колегата Мартин също ще постави въпроса. Моят въпрос. В какви случаи ние трябва да третираме грешките, тъй като вие споменахте точно този термин грешки, както и аз. Кога можем да ги третираме тези грешки като измама? При какви обстоятелства? Колегата Марта. Благодаря, господин Ител. Аз имам два въпроса. Не знае дали е във вашата компетенция, струва ми се, че да, но ние посещаваме сте на място, вие говорихте за желанието да се подкрепят малките и средни предприятия, но доста често те имат проблеми да изготвят досията, за да могат да се възползват от европейски средства. Те не разполагат с човешки ресурси в достатъчна степен, дори не разполагат с компетенции в достатъчна степен, което изисква да наемат специалисти отвън, за да подготвят подобно досие. И втори ми въпрос. Когато се кандидатства за европейски средства и до момента, в който те се отпускат, минава много време и това създава проблеми за предприятията на място. Европейските средства много трудно достигат до бенефициентите. Отнема доста време. Ние говорим за опростяване и това понякога е като нещо, което, за което непрекъснато говорите, но никога не виждате. Председателят, благодаря ви. Господин Итала за отговор. Благодаря за поставените въпроси. Разбира се, вие сте тези, които трябва да вземете решението. Ние ще ви кажем съдействия при изготвянето на специализирани доклади. Някои от тях се отнасят до малките и средни предприятия. Аз вече споменах за подобен доклад. Например, електронната комисия, ние вече публикувахме този доклад преди известно време. И там се акцентира върху това, как малките и средни предприятия могат да използват средствата, заделени за тази цел за подобряване на електронната търговия. Също сме публикували доклад за бизнес-инкубаторите. Той също засяга малките и средни предприятия. Може да се запознаете с него. Друг доклад е финансиране от Европейския съюз за микропредприятия. Търся и други заглавия в моя списък, но аз ще оставя нашия план – на секретарията. Ще може да се запознаете с целия списък и ще видите в кои доклади сме засегнали въпросите, които ви вълнуват. И ако проявявате особен интерес към някой специализиран доклад, мога да дойда, за да го обсъдим. Освен това, попитахте за измамите. Всъщност грешките не са измама. Миналата година ние сме извършили одити съгласно годишната ни програма. 1200 трансфера имаше само 14 грешки, не измами. Когато констатираме обаче измами, ние изпращаме такива доклади до ОЛАФ. И действително трябва да се прави разграничение между измами и грешки. Да. И така вие казахте, че вас, вие искате да разберете от нас върху какво да се фокусираме, по какъв начин да се установява обратна връзка. Обикновено това е чрез Комисията по бюджетен контрол, КОНТ. И нашия секретарят също би искал да бъде информиран ако е възможно, ще ви поканим за допълнителни разговори в скоро време. И третия ви въпрос беше по какъв начин най-добре можем да комуникираме според нас, да имаме подобни лични срещи. Разбира се, най-важно е да има контакти с Комисията по бюджетен контрол – тъй като тя е ресорната комисия, но а, когато е необходимо, ние също бихме искали да провеждаме срещи с вас. Благодаря ви отново за това, че се отзовахте на поканата ни за внесените разяснения. Ние разчитаме на доброто ни сътрудничество и бъдеще с Европейската сметна палата. Колеги, това беше първата точка, която разгледахме. След 20 на минути ще продължим с гласуване, но преди това господин Роджер Хелмер има думата. По процедурен въпрос, доколкото разбирам. Исках да говоря за предложението на координаторите за разпределение на доклади съгласно точковата система защото това буди доста безпокойство сред депутатите, особено от нашата политическа група и аз искам да подкрепя това, което каза господин Тамбурано през последните седмици по този въпрос. Имаме сериозни безпокойства. Предходната система, според нас, гарантираше сигурност и стабилност. Ние знаехме къде се намираме. Ние считам, че новата система ще го направи. И честно казано, ние считаме, че тази система е предназначена точно за да дискриминира по-малките политически групи. Това ни напомня а, за някои тъжни моменти от а, демократичната история на този парламент. Всички изменения на господин Тамбурано и госпожа Варбара Кепъл ще бъдат подкрепени и се надявам вие да ги подкрепите също, когато стигнем до тях. Председателят, благодаря ви. Координаторите ни със сигурност ще вземат предвид казаното от вас. Предстои заседание на координаторите в 11.30. Не, всъщност веднага след гласуването. Това е. Ще направим кратка пауза, за да се подготвим за гласуването в 10. Uh, Уважаеми колеги, госпожи и господа, очаква ни доста гласуване. И ако се бавим, едва ли ще успеем да свършим преди 11 часа. Предлагам да започнем веднага. Гласуването ще отнеме малко повече от един час. Имайте предвид и това. Нека да направим едно пробно гласуване. Моля ви, сложете картите си в устройството. Въпросът е дали ви харесват заседанията ви тук в пленарната зала. Гласувайте, моля. Дали всички гласуваха? Нека да видим броя на гласовете. Край на гласуването. Ето това е резултата. Да минем към първия доклад. А, след като вече сте готови, заместник председателят иска да каже няколко думи за изслушванията вчера. Вчера а, имах удоволствието да председателствам на, на изслушването по цифровизацията на обработващата правителственост и малките предприятия. Имаше трима професори от различни държави в Европа и представители на профсъюзите. Но нямаше много депутати в залата. Всъщност това е проява на неуважение от наша страна. Имаше много малко присъстващи. Да, заместник-председателят е, е прав. След като предлагаме изслушвания и каним съответните оратори и те дойдат в парламента, имаме задължението да присъстваме в залата. Уважаеми колеги, нека да минем към първия доклад проекто препоръки за първото четене за решенията за оперативна съвместимост между държавната администрация, бизнеса и гражданите като средство за модернизиране на държавния сектор. Докладчикът е Карло Мориньо, Едно гласуване. Имате думата. Начало на гласуването. Дали всички гласуваха? Край на гласуването. Резултатът е ясен. Благодаря на докладчика Ставаше дума за една дискусия между три европейски институции. Второто ни гласуване е, е за откритият е, достъп до интернет и универсалните услуги и правата на потребителите и мрежите за електронни комуникации. Докладчикът е Пилар де Кастелио Вера. Имаше оживена дискусия. Имаме препоръки за второто четене. Начало на гласуването. Гласувахте ли, колеги, край на гласуването? Благодаря. Резултатът е ясен. Поздрави за докладчика. Благодаря. Следващите като гласуването за окончателно гласуване за развитие на за развитието на устойчива европейска индустрия за основните метали. Процедурен въпрос. Благодаря. Имаше едно искане от НЕП за компромис по точка 15. Благодаря. Започваме. Изменение първо, кои са за, кои са против, въздържали се, приема се. Изменение трето, за, против, въздържали, се, отхвърля се. Изменение 13, за, <clears throat> въздържали се, приема се. Изменение четвърто и 12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 Край на гласуването. Приемат се. 24 за, против, въздържали се. Нека да проверим електронно. 24. Край на гласуването. 27 за, против, въздържали се, електронна проверка. 27. Край на гласуването. Приема се. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 3. За. Въздържали се. Приема се. 37. <clears throat> За. Против. Въздържали се електронна проверка. Става дума за 37 изменение. От за социалистите има един повече. Край на гласуването. Компромис четвърти. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за, против, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. 6 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. 69 за, против, електронна проверка за 69. Край на гласуването. Приема се. Компромис 8 за, против, приема се. 73 за, против, въздържали се, нека да проверим електронно. Край на гласуването. А, има едно гласуване повече от НП за 73. Край на гласуването. Отхвърля се 74 за, против Електронна проверка 74. Край на гласуването. Приема се 75 за, против, въздържали се, приема се 77 за, против, приема се 78 за, против, приема се 81, 83, 85. <clears throat> Приемат се. Устно изменение от зелените. Еврокосмическата индустрия. На нейно място да запишем транспортната индустрия. 86. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 9. За. Осемдесет и шест се отхвърля. Нека да проверим 86. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 9. За. Против. Въздържали се проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега трябва да гласуваме всички изменения 79 за, против, въздържали се 79 електронна проверка. Край на гласуването. Приема се. 80 за, против, въздържали се, отхвърля се. 92 за, против, въздържали се, приема се 90 за, <clears throat> против, въздържали се, отхвърля се 91 за, против, въздържали се. Нека да проверим електронно 91. <clears throat> Край на гласуването. Приема се 87 за, против, въздържали се, отхвърля се 89 за, против, въздържали се, приема се 93 за, против, въздържали се, отхвърля се 94 за, против, въздържали се, проверка, проверка за 94. Край на гласуването. Отхвърля се. 125 е, за. Против. Е, въздържали се. Приема се. 95 е, за. Против. Въздържали се. Проверка. Проверка за 95. Край на гласуването. <clears throat> Приема се. Компромис 10 за против, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим. Компромис 10. Гласуваме компромис 10. Край на гласуването. Отхвърля се. Но си струваше да проверим. <clears throat> Изменение 88 за 88 отпада, защото 91 беше гласувано. Няма нищо за 88 до тук. Деветдесет не е споменат тук. Изменение 88 отпада. 96 за, против, въздържали се, отхвърля се. 99 за, против, въздържали се, отхвърля се. 100 за, против, въздържали се, отхвърля се 101 за, против, въздържали се, отхвърля се 102 за, приема се 103 <clears throat> за, против, въздържали се, приема се 110 за, против, Нека да проверим 110. Електронна проверка за 110. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 11 за, против, е, въздържали се, приема се. 106 за, против, е, въздържали се, приема се. 111 за, против, отхвърля се. Компромис 12 за, против, възражили се, приема се. 18, 118 за, против, отхвърля се. Компромис 13 за, против, въздържали се, приема се. Нека да проверим. Компромис 13. Край на гласуването. Приемат се. Изменение 136 за, против, въздържали се, отхвърля се 138 за, против. Нека да проверим 138. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 14 приема се 146 за, против, въздържали се, приема се. Нека да гласуваме компромис 15. ЕНП поиска поименно гласуване. Нека да гласуваме. Гласувахте ли, колеги? Приема се. След това изменение 156. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 16. Приема се 158. 159 за, против, приема се 17, компромис 17, за, против, въздържали се, приема се. 165-166 е, идентични гласуване. Заедно за, против. Е. Нека да проверим. Край на гласуването. Приемат се. Компромис 18 е, за, против. Нека да проверим. Компромис 18. Край на гласуването. Отхвърля се. 167 за, против, въздържали се отхвърля 168 за, въздържали се отхвърля се 170 за, против. Нека да проверим. 170. Край на гласуването. Приема се 171. Отпада. Сто седемдесет за. Против, господин председател, защо подпада на сто седемдесет защото приехме 170. Ако се приеме 170, отпада 171. 173 отпада, 174 отпада. Сега гласуваме 175 <clears throat> и после 172. Кой е за 175? Кой е против? Нека да проверим. 175. Край на гласуването. Приема се. 172. Кой е за? Против? Въздържали се, отхвърля се. 179. 169. Кой е за? против, въздържали се, подхвърля се 176 за, против. <clears throat> Нека да проверим 176. Край на гласуването. Отхвърля се 177. Кой е за? Против. Въздържали се. Проверка за 177. Край на гласуването. Приемат се. Компромис 19. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 181. За? Против? Въздържали се? Приема се. 189. За? <clears throat> против, приема се. 190, 91, 93 гласуваме заедно. Кой е за? Кой е против? Отхвърлят се. Но нека все пак да проверим. 4 изменения. Край на гласуването. Приемат се. Компромис 20. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 199. За, против. Въздържали се? Нека да проверим. 199. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 21. Кой е за? Против? Приемат се. 217 за, <clears throat> против, въздържали се, приема се, но все пак да проверим. 217 край на гласуването. Приема се. 218 за, против. Нека да проверим. 217. Край на гласуването. Отхвърля се. 219. Кой е за? <clears throat> Против. Въздържали се. Отхвърля се. 220. За. Въздържали се. Приема се. 222. За. <clears throat> Против. Нека да проверим електронно 222. Край на гласуването. Приема се. Компромис 23. Кой е за, кой е против? Приема се. 23. За. Против. Нека да проверим. Проверка на компромис 23. Край на гласуването. Отхвърля се. Д, 229 и 230 гласуваме заедно. Кои са за, против, въздържали се, нека да проверим електронно. 229, 230. Край на гласуването. Приемат се. 225 кой, кой е за? 225 против, въздържали се, отхвърля се. 233 за, против, въздържали се, проверка. 233 Край на гласуването. Отхвърля се компромис 24 за против. Приема са 244 първата част за против. Приема се втората част. Втората част отпада заради компромиса 24 него го приехме, втората част отпада. 241 и 42 заедно. Кой е за? Против? Нека да проверим, колеги. Две изменения. 241, 242. Край на гласуването. Приема се. Компромис 25 за, против, приема се. Компромис 26, против, приема се. 247 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 27 за, <clears throat> против, приема се. 251 за, против. Нека да проверим. 251 Край на гласуване. Отхвърля се. 252. За. Против. Отхвърля се. 253 за, против. Отхвърля се, но нека да проверим. 253. Край на гласуването. Отхвърля се. 261 за, против. Приемат се 262 за, против. Нека да проверим. 262. Край на гласуването. Приема се. Компромис 28. <clears throat> за, против въздържали се, приема се. 263 за, против. Нека да проверим. 263 Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 29 за, против. Въздържали се. Нека да проверим все пак. Проверка за компромис 29, край на гласуването. Приема се. И <clears throat> накрая на електронно гласуване. Край на гласуването. Приемат се 47 за, 11 против, 3 с въздържали. Поздравление за докладчика Едуард Мартен. Нека се минем към доклада на господин Левандовски. И така, става дума за пазара на капитал за капиталовите пазари, равносметка във връзка с регламента, регламента за финансовите услуги, въздействие на финансовото регулиране и съюза на капиталовите пазари. И така трябва да започнем. Изменение едно за, против, въздържали се, нека проверим. Край на гласуването. Отхвърлено. Второ. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Компромис едно. За. Против. Въздържали се. Прието. Седмо. Първата част. За. Против. Въздържали се. Ще проверим. Проверяваме първата част на изменение седмо. Край на гласуването. Прието е. Втората част пада, защото компромис едно беше прият. Е, пето за, против, въздържали се, отхвърлено. Шесто за, против, въздържали се, отхвърлено. Девето за, против, въздържали се, отхвърлено. Десето за, против, въздържали се, отхвърляме. 11 за, против, Въздържа. Ах, не, а, нека проверим. Край на гласуването. Отхвърлено. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Прието. 20 за. Против. Въздържали се. Прието е. 21 за против, въздържали се, прието. 22 за, против, въздържали се, прието. Компромис 3 за, против, въздържали се, прието. 29 за, против, въздържали се, отхвърлено. 31 за, против, въздържали се, нека проверим. Проверяваме 31. Край на гласуването. Отхвърлено. 32 за. Против. Въздържали се. Нека проверим. Моля колегите, вите ръка, защото не виждам. 32. Проверяваме 32. Край на гласуването. Прието е. Колеги, сигнализирайте с вдигане на ръка. 33 за. Против въздържали се, прието. 34 за, против, въздържали се. Нека проверим. Проверяваме 34-то. Край на гласуването. Прието е. 35 за, против, въздържали се, отхвърлено. 36 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 4 за, против, въздържали се, прието. Изменение 47 за, против, въздържали се, отхвърлено. 48 за, против, въздържали се. Нека проверим. I close the vote. Край на гласуването. Отхвърлено. 49 за, против, въздържали се. Отхвърлено. 50 за. Против. Нека проверим. Край на гласуването. Прието. Моля, колеги, знае уморени сте, но вдигайте ръка. 51 за, против въздържали се, нека проверим. Проверяваме 51. Край на гласуването. Отхвърлено. 52 за, против. 52. Нека проверим. Край на гласуването. Отхвърлено. 53 за, против, въздържали се, отхвърлено. 54 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 5 за, против, въздържали се, прието е. 58 Имаше желание от кое за разделно гласуване. Затова гласуваме 58 за, против, въздържали се, отхвърлена. 62 за, против, въздържали се, отхвърлено. 63 за, против, въздържали се, отхвърлено. 64 за, против, въздържали се, прието. 66 за, против, въздържали се, прието. 67 е. за, против, въздържали се, отхвърлено. 68 за, против, въздържали се, отхвърлено. 69 за, против, въздържали се, отхвърлено. 70 за, против, въздържали се, нека проверим. Проверяваме 70-то. Край на гласуването. Прието е. 71 за, против, въздържали се, отхвърлено. 72 за, против. Нека проверим. Проверяваме 72. Край на гласуването. Отхвърлено е. Електронно гласуване за крайния текст. Моля, гласувайте сега. Гласувахте ли? Един колега от НП повече. Пятьдесят за 8 против, 6 въздържали се. Поздравление за Янош Левандовски. Благодаря. А сега преминаваме към последния списък за гласуване. Това е устен въпрос. устен въпрос, озаглавен към просперираща економика, основана на данни. Нашият докладчик е Барбара Капел. Това е устен въпрос. Гласуваме устния въпрос електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. С 5 въздържали се. Всички останали са гласували за. А сега преминаваме към проекто резолюцията към просперираща економика, основана, основана на данни. Първо изменение за, против, въздържали се, прието е. Второ за, против, въздържали се, прието е. Компромис 1 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 2 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 3 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 4 за, против, въздържали се, прието е. Много сложен списък съгласуване от СНД. Имко Б. За. Против. Въздържали се. Прието. Имко С. За. Против. Въздържали се. Прието. Изменение трето. За. Против. Въздържали се. Прието е. Компромис 5 за. Против. Въздържали се. Прието е. Компромис 6 за. Против. Въздържали се. Прието е. Компромис 7 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 8 за, против, въздържали се, прието е. 42 за, против, въздържали се. Нека проверим. Проверяваме 42 изменение. Край на гласуването. Отхвърлено е. 44 за, против, въздържали се, прието. 49 за, против. Нека проверим. Проверяваме 49. Край на гласуването. Не разбрах по вдигнатите ръце. Не разбрах. Компромис 9 са против, въздържали се, прието е. 56 за, против, въздържали се, прието. 10, 10 компромис, прието е. Компромис 11 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 12 за, против, прието. 99 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 13 за, против, въздържали се, прието. Компромис 14 за, против, прието. 122 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 15 за, против, въздържали се, прието е. 173 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 16 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 17 за, против, въздържали се, прието е. Прието е. Компромис 18 за, против, въздържали се, прието е. 19 компромиса, против, въздържали се, прието е. 97 изменение за, против, въздържали се, прието е. 70 за, против, нека проверим. Проверяваме 70-то. Край на гласуването. Отхвърлено. 20 за. Против. Въздържали се. Прието е. 137 за. Против. Въздържали се. Прието е. Компромис 21 за. Против. Въздържали се. Прието. Компромис 22 за. Против. Въздържали се. Прието. 148 за против, въздържали се, отхвърлено 150 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 23 за, против, въздържали се, прието е. Изменение 156 за, против. Нека проверим. Проверяваме 156. Край на гласуването. Отхвърлено. 155 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 24 за, против, въздържали се, прието е. 164 за и 165. С двете ги гласуваме заедно за, против, въздържали се, отхвърлени са 166 за, против, въздържали се, отхвърлено. 167 за, против, въздържали се, прието. 168 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 25 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 26 за, против, въздържали се, прието е. 182 за, против, въздържали. Нека проверим. Проверяваме 182. Край на гласуването. Прията. Компромис 27 за, против, въздържали се, прието е. Изменение 237 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 28 за, против. Компромис 28. Край на гласуването. Отхвърлено. Компромис 28а. За. Против. Въздържали се. Прието е. Компромис 29 за против, въздържали се, прието е. Компромис 30 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 31 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 32 за, против, въздържали се, прието е. 33 за, против, въздържали се, прието е. 34 за, против, въздържали се, прието е. 35 за, против, въздържали се, прието е 36 за, против, прието 37 за, против, въздържали се, прието е 38 за, против, въздържали се, прието е 39 за, против, въздържа, въздържали се, прието е. Извинявайте преди 39 трябваше да гласуваме изменение 228. За? Против? Въздържали се? Прието е. А сега гласуваме, моля, 39-то ти компромис. Прието е. 31-во изменение за? Против? Въздържали се? Нека проверим. Нека проверим, за да сме сигурни. Край на гласуването. Отхвърлено е. С 235 за, против, въздържали се, прието е. 239 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 241 за, против, въздържали се, Нека проверим, моля. Проверяваме. 241. Край на гласуването. Отхвърлено е. Компромис 40 за. Против. Въздържали се. Прието е. 242. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Компромис 41 за против, въздържали се, прието е. И така, крайният гласуване. Гласуваме електронно, моля. Край на гласуването. Четиридесет на 9 на 5. Поздравление за Барбара Капел. А сега, колеги, продължаваме с заседанието на координаторите, но за всички останали ще кажа, че от 3 часа до 5 часа ще имаме съвместно заседание с още една комисия. Колеги, моля помнете, че ще имаме съвместно заседание от 3 часа с Инко моля да присъстват всички. Нека имаме силно представяне на нашата комисия. Моля ви за 100% присъствие. Благодаря, а сега продължаваме с заседанието на координаторите.